си ли струва да помислим за подобряване на положението и то в рамките на една агенция? Грация. Благодаря. С това приключваме обсъждането. Гласуването ще се състои утре в 11.30. L'ordine del giorno reca ora la relazione Grosch. Съгласно дневния ред преминаваме към доклада Матио Грош, единно европейско транспортно пространство. <clears throat> Uh, uh, Благодаря. Първият оратор е господин Грош. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар в е, комисията по транспорт се отнася много сериозно към дебата за единното транспортно пространство и направихме множество предложения за изменения. Но мисля, че 32-та компромиса, които постигнахме, представляват отлична база за определяне на жалоните за бъдещето. Това беше възможно благодарение на диалогичността на колегите в комисията, тъй че искам да благодаря и на тях и на сътрудниците, които помогнаха този доклад да се превърне в единно цяло. Защото когато кажем транспорт, това са 10 милиона работници в Европа, 5% БВП, това е ежедневието на всеки един гражданин. Значи наистина това е един важен стълб на европейската политика и трябва да се поставят правилните акценти на економическо ниво и ниво безопасност, енергетика, въглероден диоксид. Всичко това е ясно, но преди всичко искахме да отправим послания към съвета. Искаме бързо и а, добро приложение, осъществяване на директивите. А виждаме, че това не става. А, вместо да премахваме граници, ние ги създаваме понякога. Обсъждахме много а, термини. А, Говорихме за ефективност. Ефективността съдържа в себе си обаче рентабилност, еко, е, екологосъобразност и така нататък. Така би, такава би била ефективната транспортна политика. Ограничили сме се с 31 предложения за следващите 10 години, преди всичко по отношение на сигурността все още имаме 40 000 жертви годишно в ПТП и искаме до 2020 година техния брой да намалее поне с 50%. CO2 също е важен момент на мен искаме да намалим емисиите с 20% за следващите 10 години, което е важно а, а, с подобряване на структурата на енергийния баланс но и с съпровождащи мерки, с проява на солидарност. В градовете живеят 80% от гражданите. Защо там да няма екологични превозни средства, включително и а, велосипеди? Така целият транспорт ще стане по-устойчив и екологосъобразен. А, когато говорим за CO2, говорим и за въздушното пространство. Защо чакаме? и не прилагаме решенията. Само с решения, без да инвестираме пари, можем да намалим емисиите. Споделяме мнението, че е важно да има единно европейско транспортно пространство, без граници, с отворени пазари, с ефективен транспорт, но не искаме утре да използваме най- ефтиния транспорт за сметка на здравето и околната среда. Не, искаме най-ефективния транспорт. Всичко това означава, че заедно с Европа трябва да, заедно с комисията трябва да пледираме за единна транспортна мрежа в Европа. Трябва да премахнем границите, които сами сме създали. Нямаме пари да ги раздаваме на държавите членки, за да вършат работа, която така или иначе е тяхна работа. Не, искаме да има полза за Европа. В доклада даваме някои примери за това как виждаме бъдещето. Решени сме заедно с комисията да обсъждаме тези конкретни мерки и най-важното да ги приложим. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Господин председател, почитаеми членове на парламента, Бялата книга на комисията Пътна карта за едино европейско транспортно пространство, приета на 28 март тази година, задава визия за конкурентоспособна и рентабилна от гледна точка на ресурси транспортна система, както и политическа програма за едните години. Искам искрено да благодаря на докладчика, господин Матио Грош и на членовете на Комисията по транспорта за приноса, който дадоха за работата на Комисията в целия този процес. Той вече бе започнал с доклада по съобщението от 2009 година за устойчиво бъдеще в областта на транспорта. Смятам, че има е, общо съгласие за значението от, е, на запазването на ефективен и конкурентоспособен транспортен сектор в Европа. Транспорта е, съществено подкрепя вътрешния пазар и економическата интеграция на всички региони в Европа в глобалната економика. Транспортът сам по себе си е много важен економически отрасъл. 10 милиона работни места има в сферата на транспортните услуги и още 8 милиона в производството на превозни средства. Транспортът е много важен за социалното и териториалното сближаване. Затова аз смятам, че ограничаването на движението не е устойчива альтернатива на устойчивостта на транспорта. Обеден съм обаче, че е, трябва да намерим по-ефтини и по- чисти енергийни източници и по-добре да експлуатираме инфраструктурата. Иначе ще бъдем при, принудени да използваме именно такива вредни възможности и ограничаване на мобилността. Значи, е, Бялата книга задава като цел намаляване на емисиите е, на парникови газове с 60% до 2050 година спрямо нивото от 90 година и тук са определени 10 е, цели като ориентир. Е, ние изцяло споделяме тази програма, включително 40-те конкретни инициативи е, предложихме в е, връзка с нея. Комисията още през 2011 година ще е приела около 20% от инициативите в Бялата книга и не по-малко важна е ревизията на политиката на трансевропейските мрежи в областта на транспорта. Ще Продължим да се опираме на е, общата подкрепа, е, която вие ни давате със своите доклади на някои ключови предложения. Овътрешняване на външните разходи в транспорта, единното европейско море, морския син пояс и прочие. Комисията обяви своята работна програма, че следващата година ще имаме доста амбициозни предложения в областта на транспорта. Що се отнася до железниците, трябва да направим единно европейско железопътно пространство. Новите нормативни актове трябва да дадат превес на разработването на нови чисти превозни средства. Приоритет имат новаторството и технологичното развитие. Също така ще предприемем допълнителни стъпки за пълно вътрешно изрешняване на външните разходи и за премахване на данъчните изкривявания. Надявам се, че мога да разчитам на по-нататъчната подкрепа на парламента за претворяване в действителност на визията от Бялата книга. Благодаря ви. Господин Соник, заповядайте. е фундаментом нашей господарки. Транспортът е основата на нашата економика. Той допринася за растежа и за създаването на нови работни места неговото развитие трябва да бъде устойчиво и в рамките на международното сътрудничество. Европейското управление на транспортните системи трябва да цели повишаване на конкурентно способността и привлекателността на Европейския съюз. Трябва да се премахнат пречките е, пред е, свободните транспортни потоци между държавите членки. В становището посочих, че трябва да избираме технологии, които не се основават на изкопаеми горива, за да се намалят емисиите въглероден диоксид във въздуха. Намаляването на енергоемкостта чрез екологосъобразни видове транспорт и по-безопасни технологии в двигателите с вътрешно горене, научните изследвания и иновациите в транспорта имат голям, голямо значение успоредно с развитието на инфраструктурата, включително автомобилната в рамките на многогодишното финансово планиране. Заповядайте, господин Каринс. Благодаря, уважаеми дами и господа, господин комисар. В Европейския съюз една трета от енергията се пада на транспортния сектор. В, повечето, в по-голямата си част това са нефтопродукти. 80% от този нефт се внася. В областта на транспорта ние сме свръхзависими от вносни суровини. Този внос трябва да намалим. Това е основната ни цел. Как можем да го направим? Има три начина. Първо, трябва да използваме по-ефективно горивата. На второ място трябва да използваме по-висок дял биогорива и трето, трябва да използваме по-добре хибридните е, технологии и така наречената електромобилност. Колеги, аз подкрепям този доклад. Той ще допринесе за намаляването на нашата зависимост в областта на транспорта. Призовавам ви и вие да го подкрепите. Благодаря. Следващият оратор не е в залата. За това господин Кох има думата. Господин председател, господин комисар, транспортът за някой все още представлява зло, което само хаби ресурси и а, вреди на, на околната среда. А мобилността днес е по-необходима от всякъде, от всякога, за да може да функционира нашето общество. Тя е гръбнакът на нашето благосъстояние и символ на лична свобода. Мобилността е основна потребност, превърнала се в основно право на всички, включително и на възрастните хора и на хората с увреждания. Затова искам да похваля комисията за визията, залегнала в Бялата книга, макар че не я подкрепям в цялост. Основната идея е транспорта да стане по чист и по-екологосъобразен, без да го ограничаваме произволно, е много добра. А, поздравявам и колегата Матия Грош, защото той много добре е очертал целите, които а, трябва да се преследват. Стремежът към европейски стандарти за сигурност, а, на, за безо, сигурност на а, ли, при превоза на лица и стоки, както и това, че се обръща внимание на социалните моменти е много добре. За съжаление не виждам нищо за дългите тежкотоварни превозни средства, които аз наричам еколайнери. Използването на еколайнери трябва да бъде предмет на разделена, споделена компетентност. И това трябва да се уточни. В Европейския съюз просто трябва да се зададе рамката, а по принципа на субсидиарност държавите членки ще прилагат разпоредбите, само че трябва да внимаваме да не се получи европейска мозайка от разпоредби и изисквания за лицензиране. Такива превозни средства трябва да бъдат съоръжени с съответните екологични системи. Благодаря, госпожа Сеналова. Важени пане комисари, kolegyně a колегове. Благодаря. Колеги, господин комисар, Много а, важни са определените бъдещи цели а, за нашата политика. Докладът е добра основа за разисквания, както и за определяне на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните цели. Към 2020 година и дългосрочните цели вече трябва да са установени. Европейската политика трябва да се основава и на вече приятите документи и на действащата структура в държавите членки. Презоваваме комисията да представи своя анализ най-късно до 2013 година. Инструментите на европейската политика на сближаване трябва да допринесат за хармонизирането на инфраструктурата на национално равнище с оглед на изискванията за безопасност – и професионални умения на работещите 10 милиона в този сектор. Обучението по въпросите е, на безопасните и здравословни условия на труд трябва да се съчетава с разбирането за тежестта на последиците от евентуални пропуски в подготовката. Според мен е важно да подкрепим идеята за устойчиви видове транспорт на всички разстояния. Транспортът на дълги разстояния се нуждае от общо европейски подход. Благодаря на докладчика за конструктивното предложение и е, с това искам да приключа изказването си. Благодаря, госпожа Майснер. Да. Господин председател, господин комисар, скъпи Матио, наистина е свършена много добра работа. Около чет... над 413 бяха предложенията за изменения, 32-та компромиса се подкрепят от всички нас. Тоест, виждаш колко е, виждате колко е важно в областта на транспорта да имаме единомислие. Имахме, разбира се, някои различия по детайлите, но всички сме съгласни, че транспортът е гръбнакът на вътрешния пазар. Всички сме съгласни, че в Европа трябва да има свободно движение на хора, стоки и превозни средства стана ясно и то личи и от доклада, че са ни необходими всички видове превозни средства. Разбира се, че искаме транспорта да стане по-сигурен, по-екологосъобразен, по-ефективен. Всичко това е важно, но за да може да се развива вътрешния пазар, всички видове превозни средства ще са ни необходими. Това става ясно и в доклада. По принцип, всъщност нямаше чак толкова много моменти, по които ни се разделят мненията. Едното са дългите тежкотоварни превозни средства. Сега някои казват, че ни трябва европейска модулна система, което е мек израз. Някои смятат, че трябва да има по-дълги превозни средства, не всички го харесват. В някои части на Европа това се практикува, но не е възможно навсякъде. Искам да насоча вниманието ви към едно допълнително предложение за изменение, внесено след гласуването. А, именно да се каже, че не се обръщаме към комисията, да ни опише с, каква е връзката между по отношение на ЖП транспорта, каква е връзката между оператора на мрежата и самата мрежа, по-скоро да ни посочи разликата. Благодаря ви, очаквам с нетърпение гласуването утре. Благодаря, господин Крамер. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, и аз искам да благодаря специално на Матио Грош, който много добре организира нашата работа и за това сътрудничеството беше толкова добро. Няма да можем да се преборим с измененията на климата без промени в транспорта и нашите деца няма да имат перспектива за живот. Защо? От 90-та година в промишлеността се намали намалиха с 34% емисиите на въглерод, в енергийния сектор с 17%, докато се качиха с тези емисии с 30% в областта на транспорта. Т.е. транспорта изяжда онова, което сме достигнали в други сектори с милиарди инвестиции. Ето защо промени трябва да има. Радвам се, че се разбрахме до 2020 година да се намалят емисиите с 20% в сравнение с 1990, а не както комисията искаше от 2008. Да, наистина нямаме време за губене, трябва да действаме бързо. Много е добре че е, се говори за интернализация на външните разходи за всички видове транспорт, защото, например, въздухоплаването се субсидира с милиарди годишно от европейския данъкоплатец, докато за ЖП транспорта това не е така. Е, има пътни такси и за, пътния, и за е, сухопътния транспорт, и за е, железопътния транспорт. Що се отнася до свръхдългите камиони, мога да кажа само, че който направи това и който нарича тези чудовища еколайнери, той нищо не разбира. Thank you. Mr. Bradbourne. Uh, thank you very much, President. Um, господин Брадборн, благодаря господин председателю. Най-напред искам да благодаря на Матио Грош за прекрасната му работа по доклада. За съжаление обаче е, неудобната основа на доклада остава без промяна, а именно бялата книга на комисията. Е, нека е, отдам справедливото на комисията и нейния документ. Тя прави някои полезни предложения за модернизиране на системите за управление на транспортните системи и прочие. Но според мен докладът от, страда от един основен недостатък. Отново се смята, че регулирането от страна на Европейския съюз е отговор на проблемите. Всъщност, когато е подронено доверието, последното послание, което трябва да изпратим на предприятията в Европейския съюз е, че отново ще задушим растежа. Е, да, важно е да се хармонизира работата по социалните условия, някои е, други е, мерки също трябва да се предприемат, но трябва да не приемаме наказателно по характера си законодателство. Още повече предложенията на доклада за повече данъчно облагане на някои видове транспорт изпраща много вредоносно послание на промишлеността искам да попитам комисията как е, не вижда противоречието между тези цели и разширяването на мобилността. Е, същото въжи и за премахването на традиционните двигатели с вътрешно горене от градските центрове. Това е колкото непостижимо, толкова и нежелателно, господин комисар, особено при сегашните економически трудности. Докладът не отчита принципа на субсидиарността а, би трябвало да изпратим положително послание до предприятията, че ще стимулираме вътрешния пазар и растежа, а няма да приемаме документи, които наказват и предприятията, а оттам и нашите съграждани. Благодаря, господин Тусас. Политиката на либерализация и изграждане на вътрешния пазар в сферата на транспорта в Европа е политика, антипопулярна. И ето последиците на ниски е, цени е, е, продадохме транспортните предприятия на големи монополистически групировки. Това доведе до масови съкръщения и до въвеждането на те наречените гъвкави форми на трудова заетост. Увеличихме разходите за пътуване в различните видове транспорт и за предприятията, и за пътниците. Затруднихме превоза до островите, е, махнахме каботажа в морския превоз, е, както и в въздухоплаването в Гърция. И а, е, натрупахме държавен дълг, който ползва големи транспортни групировки. Има райони, които бяха напълно лишени от услуги по този начин, или пък ако има услуги за тях, те са на непоносими цени. Какви са заключенията за работниците? Докато основните ни критерии са критериите за печалба на големите монополи, не е възможно народните потребности да бъдат удовлетворени. Благодаря ви. Е, господин Брасес, уважаеми колеги, аз бих искал да благодаря на господин Грош за отличния доклад. Общо заето транспортът е изключително важен за Европейския съюз, за регионите и градовете, за гражданите на Европа, тъй като създава работни места и стимулира развитието на единния пазар. Транспортът е, може да допринесе значителна степен за постигането на целите по Европа 2020, особено що се отнася до заедостта, устойчивият економически растеж, научните изследвания, иновациите и опазването на околната среда. Съгласен съм с докладчика, че някои държави членки подценяват приноса на транспортната политика и възпрепятстват нейното провеждане не прилагат директиви и други проекти своевременно. Във време на финансово-економическа криза ние не успяваме да инвестираме достатъчно в развитието на транспортните мрежи, а трябва да обвържем транспортните инфраструктури на старите и нови държави членки, да преодолеем диспропорциите в развитието на пътната инфраструктура. Европа се нуждае от една ефективна транспортна система, основаваща се на ефикасно позаторяване на ресурсите. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Явно посланието още не е стигнало до Брюксел. Говорим за сериозна економическа криза. Докладът, посветен на пътната карта за развитието на вътрешно-транспортните мрежи, сочи необходимостта от повече средства за изграждане на железниците. Аз не съм против железния транспорт, но все повече и повече средства се влагат в железопътния транспорт за сметка на пътния и въздушния и това по един непропорционален начин и докладът застъпва същата позиция. Още повече, че ако става въпрос за стратегията 2020, такава пропорционалност е необходима. Какво постигаме с тези милиарди инвестиции? Елитът в Брюксел ще извлече изгода, обикновеният граждан ще трябва да плати сметката. Независимо от значителните държавни помощи, които се отпускат, относителният дял на железопътния транспорт в целия транспортен отрасъл почти не е намален. Говорим за изменението на климата, за опазването на околната среда и в края на кращата железниците биват поставени в една неизгодна позиция. И ние трябва да направим така, че от инвестициите в транспорта да спечелят всички държави. Реплика. Ще приемете ли госпожо Тасо, господин Крамер? Имате думата, господин Кример. Казахте, че се предпочита железопътния транспорт. А знаете ли, че железопътният транспорт трябва да заплаща определени такси, от които други видове транспорт са освободени Знаете ли също така, че що се отнася до автомобилния транспорт, държавите членки доброволно вземат решение за това дали да изискат пътни такси. Обикновено пътни такси се изискват за движението на тежкотоварни автомобили с тонаж над 12 тона. Защо учениците и студентите, например, могат да летят от един голям град до друг за смешни пари, а цените в железопътния транспорт все още са прекомерно високи. Можете ли да отговорите на всички тези въпроси? Госпожа Стасен, имате думата. Господин Крамер, знам, че ние сме на различни позиции, но не може да отречете, че железните получават субсидии, докато пътният и въздушният транспорт всъщност си плащат а Европа трябва да направи така всички да бъдат третирани равноправно, в това число в инфраструктурата. Едва ли ще отречете това. Благодаря. Следващият оратор. Господин Пиркер, уважаеми господин председател, господин комисар, в разискванията за Бялата книга за транспорта обсъждаме и разумни подходи към потоците на различните видове транспорт, така че да щадим и околната среда. Докладчикът господин Грош е направил отлични предложения, в това число и за възможно най-ефективното използване на комбинирания транспорт. Трябва да признаем, че не всички видове транспорт са подходящи за всички региони и за всички държави ще ви дам за пример така наречените гигалайнери, тежкотоварни автомобили, които са с една трета по-дълги от стандартните и са и с по-голям тонаж. В моята страна, Австрия, използването на тези огромни тежкотоварни автомобили не би било разумно от економическа гледна точка. А, що се отнася до инфраструктурата, която би трябвало да бъде изградена допълнително, например под формата на транзитни отсечки, места за паркиране в извънредни ситуации и други, ще трябва да заделим около 1 милиард евро. С предложенията за изменение, които внесохме по точка 26, постигнахме възможност да не се предвиждат общоевропейски разпоредби за използването на така наречените гигалайнери. Тоест в бъдеще държавите членки по собствено осмотрение ще вземат решение за допускането на движението на такива превозни средства на тяхна територия. Това, което е добро за някои държави членки, в никакъв случай не е приемливо за Австрия. Ето защо с удовлетворение отбелязвам, че бе постигнат този компромис, че държавите членки в бъдеще по собствено осмотрение ще решават дали да допускат движението на гигалайнери по своите пътища или не. Благодаря, господин Алкадрауи. Комисари. Благодаря, господин председател, дами и господа, господин комисар. Докладът е много важен за парламента тъй като той определя, той създава една пътна карта за бъдещето ни през следващите години. Много се радвам от подхода. Постигнахме много добри компромиси и ще повдигна три основни въпроса. Първо, значението на социалното измерение на транспорта. През следващите няколко години не можем да продължаваме да либерализираме и отваряме пазара и заедно с това да не правим нищо по отношение на социалното измерение. Ето защо е много важно през 2013 година Европейската комисия да ни представи задълбочен анализ на пазара на труда и социалното измерение на всички видове транспорт. Защото искаме да осигурим условия на равнопоставеност за всички които имат отношение към сектора. Ето защо искаме да направим така, че сектора да бъде по-ефективен и устойчив. В противен случай ще се окажем в безисходица, нещо, което не можем да си позволим. Имаме нужда от комбинация от мерки. Няма едно единно решение. Имаме необходимост от инвестиции и от нови технологии. В доклада е, има много важни моменти, за които съм благодарен. И накрая, по отношение на оперативната е, съвместимост, това е много важно не само в железопътния сектор, но и в е, въздухоплаването. Тук има място за подобрения. Много е направено в областта на железопътния транспорт. Вижте обаче какво е положението при Талис. Там има три различни системи за сигурност в три различни държави членки. Това предполага огромна демокрация. С други думи, предстои ни много работа. Господин Зиле има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Грош за извършената от него работа. Не беше никак лесно да се постигне баланс между различните приоритети, което обяснява и броят на внесените изменения 400. Също така трябва да се постигне баланс между засилването на конкуренцията, високите разходи, екологичния аспект. Докладът включва редица положителни елементи. Например, там се казва, че е необходимо да се създаде единен европейски транспортен пазар, намаляване на използването на изкопаемите горива. За нашата група обаче е трудно да приемем общите, общата насоченост на доклада, на доклада а, именно а, засилване на а, регулацията, без да се отчитат а, специфичните особености на различните държави членки. Благодаря. Господин Ферейра има думата. Благодаря, господин председател. Ние тук е, отново говорим за едни похвални цели, а постигаме съвсем други. И това е на дневния ред при това. Екологични, енергийна ефективност, нисковъглеродна економика, оперативна съвместимост. Прекрасно, прекрасно. Но какво всъщност ще стане? Още веднъж се говори за либерализация на транспорта, което означава да се приватизира всичко, което може да се приватизира, с всички отрицателни социални последици, повишаване на цените, намаляване на безопасността, увеличаване на безработицата, лишаване на националната економика от един решаващ фактор на растежа. Всяка страна има своите приоритети и потребности в областта на транспорта и относителното развитие на транспорта във всяка отделна страна зависи от местната специфика, така че чий интерес ще бъде обслужен от една единна транспортна политика. Разбира се, интересът на транснационалните компании в Европа, е, които е, се стремят към максимална рентабилност, но това съвсем не съответства на интереса на хората. В Португалия, например, се закриват железопътни маршрути, нараства себестойността на транспорта и разбира се, накрая в страната пристига Международния валутен фонд. Господин Канчан има думата. Благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме тази стратегическа инициатива за бъдещето на транспорта. Вече имаме и някои проектозаконодателни актове. Дължим благодарност на нашия докладчик, който само за три месеца състави един сериозен е, документ, който трасира бъдещото развитие на транспорта в Европа. Говори се за единен пазар по е, видове транспорт, за премахване на административните и технически препятствия, които е, възпират конкуренцията. В доклада се говори най-вече за железопътния транспорт. Пет години след приемането на единия акт не можем да допуснем днешното положение да продължава. Особено като се има предвид, че транспортът би могъл да бъде двигател на оживлението на европейската економика. Всичко, което се казва за националните е, пазари на пътнически е, превози и, и, и, и товарен транспорт, за единния европейски регулатор, за трансграничната съвместимост на железопътните и другите пътни мрежи и възли, всичко това е достойно за уважение. Разбира се, отново възниква въпросът за парите, но аз смятам, че за да усвоим всички финансови възможности, трябва от сега да помислим за проектните облигации като финансов инструмент. И още по-далеч трябва да хвърлим погледа си е, напред към е, въпросите за безопасността, за сигурността на транспорта, за оперативната съвместимост. Кая на краищата можем да говорим и за единно управление на европейския транспорт. Комисията възнамерява да ни представи амбициозни предложения до година. Ще ги очакваме с нетърпение. Благодаря, госпожа Улског. Благодаря, господин председател. Докладът е посветен на една сериозна потребност в транспортния отрасъл. Защо не се прави достатъчно за съчетаването на дългосрочните капиталовложения и дългосрочните мерки за преодоляване на безработицата. Системата 10Т трябва отново да заработи и да бъдем по-амбициозни. Да не се задоволяваме с 20% намаляване на въглеродните емисии за 20 години. Понататък трябва да се вгледаме в конкурентоспособността на транспортния отрасъл, във въпросите за така наречени социален дъмпинг – съчетан с намаляване на безопасността в транспорта. Въобще необходимо е да гледаме по-дългосрочно, да инвестираме по-масштабно при повишена безопасност и достойни условия на труд. Не само за онези, които са пряко заети в транспорта, а за цялото общество. Благодаря, господин Власък. Господин председател, господин комисар, премахването на бариерите пред свободното движение на стоки, услуги и хора е наш приоритет. Ето защо имаме нужда от това единно пространство. Ние имаме нужда от а от оси, които да, които да ни помогнат да създадем това единно пространство. Неколкократно беше обърнато внимание върху различията в инфраструктурата на страните в източна и западна Европа. Точно тук трябва да насочим своите усилия. Комисията според мен не е много наясно с политиката, която следва да се прилага в тази област. Какви мерки смятате, че могат да се предприемат, за да се ограничат различията между различните държави членки? Има страни, които получават милиарди, които биха могли да бъдат насочени към страни, в които инфраструктурата е на по-низко равнище. Господин Бах, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, Бялата книга за бъдещето на транспорта е документ по една много важна тема. По такива важни теми е много опасно и съществува опасност да изявяваме само желания, като желания за коледни подаръци. Във връзка с това искам да приветствам докладчика, който успя измежду няколко стотин предложения за изменение да подбере най-подходящите и да изготви един текст, в който поставя правилните ударения, а именно върху връзката между транспорта и енергийния сектор, връзката между транспорта и, оказване, и опазването на околната среда, връзката между транспорта и социалната сфера. Социалната сфера е особено важна, като се има предвид острият недостиг на работна ръка в отрасъла на транспорта. Трябва да се справим с този проблем, ако искаме да го избегнем в бъдеще а що се отнася до използването на каботажа, то това трябва да е възможно, но единствено ако не води до социален дъмпинг. Радвам се също така, че в доклада се поставя акцента върху безопасността на движението по пътищата. Това е тема, с която трябва да се занимаваме и в бъдеще. Имам и някои критични бележки, като например липсата на отделен пасаж за смяната на едно транспортно средство с друго. Не смятам, че предложението относно гигалайнерите ще осигури устойчивост в бъдеще. Не смятам, че устойчивост ще бъде осигурена и от по-нататъчното либерализиране на железопътния сектор трябва да се постигне техническо хармонизиране, трябва да се създадат и условия за конкуренция. Но като цяло Текстът отговаря на позицията на парламента. Това не е просто списък с пожелателни изказвания, а ще, текстът ще гарантира постигането на целите до 2020 година. Господин Парньо. Господин председател, господин комисар, господин докладчик. Прочем, най-напред благодарност и поздравления за нашия докладчик, за консенсусния подход при изработването на резолюцията. Бих искал да приветствам също така госпожа Сеналова, която не пожела в текста да се впише е, въпроса за либерализирането на пристанищните услуги. Господин комисар, позволете ми през времето, което е, ми е, остава, да ви посоча, да споделя с вас някои съображения във връзка с стъпителните ви е, думи. От 2001 година, от приемането тогава на Бялата книга, по светая на транспорта, независимо от всички усилия, днес, 10 години по-късно, можем да констатираме, че транспортът все още не е устойчив. И а, аз мятам, че вашето предложение от 28 март 2011 година не, отава, не, не отива достатъчно далеч е, в конкретните си е, измерения. И аз бих искал, че бих, бих искал, след като приемем утре въпроса за пътната карта, този документ да ви послужи да отидете и по-далеч това число, чрез намаляване на 20% на емисиите в транспорта, чрез прилагане на принципа замърсителят плаща. Още повече, че вие казвате, че до 2050 година държавите членки може да мобилизират повече от 1 трилион евро как е, смятате е, да мобилизирате е, това финансиране от държавите членки и как смятате да вървите по нашата пътна карта? Ораторът има още една минута. Следващият оратор по-скоро, госпожа Фостер. Благодаря господин председател, господин комисар, един устойчив транспорт е изключително важен за Европа, за целия континент. Правилна транспортна политика обаче е в основата на конкурентоспособността, бъдеще економически растеж и е така необходимата заетост навсякъде в Европейския съюз, от което следва, че се нуждаем от дългосрочна представа за транспортната политика, и устойчивостта на растежа в транспортния отрасъл е сериозно предизвикателство. Аз обаче съм загрижена, че докладът в момента не е достатъчно балансиран. Той сякаш представя само едно решение за подобряване устойчивостта на транспортния сектор, а именно законодателство, законодателство и още законодателство. Твърде предписателно е това твърде тежко от административна, а и от финансова гледна точка, както в национален, така и в европейски мащаб. Откъде ще дойдат парите? Защо да не помислим за альтернативи на е, регламентационния подход на, на регулирането, като например неформалния обмен на положителен опит? Много сектори е, се опитват да намалят въглеродния си отпечатък. Нека да се получим от тях. Във въздухоплаването, например, се полагат огромни усилия чрез подобряване на технологичните решения постижения чрез оперативни промени. Някои обаче така и не признават тези постижения. И разбира се, единното европейско небе, които ние, групата на европейските консерватори и реформисти, подкрепям безрезервно, е огромна възможност за преодоляване на транспортните проблеми по настоящем и повишаване на ефективността на транспорта. В заключение, господин председател, ако смятаме себе си за един разумен законодател, то следва строго да приоритизираме всички тези транспортни инициативи, така че да облегчим вече и без това претовареният ни европейски бюджет, да насърчим отрасъла и най-важно да помогнем на нашите избиратели да се придвижват. Благодаря. Аз мисля, че господин Грош свърши чудесна работа. Мисля, че той дава добър отговор на въпроса за това какво да бъде бъдещето на транспортния сектор. Аз неколкократно съм изтъквал своето мнение, че имаме нужда от ефективен и екологосъобразен, както и устойчив транспортен сектор. За тази цел е необходимо да приемем харта за правата на пътниците за всички видове транспорт. Там да се изложат ясно правилата. Благодаря на докладчика за това, че постави акцент върху хората с увреждания. Не искам обаче да говоря само за тях, защото Европа, както всички ние знаем, е застаряващо общество. И ние като законодатели ще ще трябва да отчитаме истинските потребности, когато приемаме законодателство. През следващата година ще сме свидетели на все повече потребности на лицата с увреждания и на възрастните, което предполага и съответна насоченост на транспортната политика. Мисля, че в доклада има много ясна теза и аз също бих казал, че в началото на 2012 година комисията трябва да представи доклад, който да отчита всички тези предложения. Благодаря. Господин Ертук има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Бялата книга за транспорта бе представена от комисията с цел очертаването на цели за отрасъла на транспорта в Европейския съюз за следващите 30 до 50 години и по-точно за следващите 40 години. Това е един дълъг период от време, но мисля, че е по-разумно да се подхожда именно в дългосрочен план. Комисията си поставя амбициозни цели, които подкрепям, а именно повишаване на безопасността чрез използването на интелигентни технологии, подобряване на оперативната дейност в отрасъла, чрез понижаване на разходите, както и повишаване на екологосъобразността, в тази последна област вече има някои добри предложения, като например предложението за екологосъобразността на градския транспорт до 2015 година. Трябва също така да продължим с намаляването на въглеродните емисии от транспорта. Във връзка с това, що се отнася до изграждането на вътрешните водни пътища, например по река Дунав, трябва да гарантираме незасягането на околната среда. Един от моите колеги винаги е заявявал, че плавателните съдове трябва да се приспособят към реките, а не обратното. Удовлетворен съм от постигнатите добри предложения за изменение. Позволете ми да благодаря и на докладчика за проявената готовност за компромис. Още една последна бележка подходът, основаващ се на отсечка от 300 км при а, смяната на вида транспорт, щеше да е по-доброто решение. Благодаря на господин Ертук. Преминаваме към спонтанните изказвания. Много колеги са се записали за изказване, повече отколкото ще ни е възможно да изслушаме но след като приключи отреденото ви време от една минута, ще ви изключваме микрофона. Първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. С особено удовлетворение отбелязвам, че се предвижда годишен анализ. Така ще можем да проверяваме постигнатия напредък, както и да анализираме положението в държавите членки. Само чрез такава ежегодна проверка ще можем да гарантираме постигането на целите заложени през 2001 година. Следва да се използват средства от фондовете за сближаване за финансирането на трансевропейските транспортни мрежи. Във връзка с това трябва да се установи кои субекти могат да получат финансиране по този фонд в размер от 10 милиона евро от поставянето на целите в Бялата книга през 2001 година не е направено нищо в тази посока. Имам предвид и изграждането на вътрешния пазар. Крайно време е да започнем работа в тази област. Благодаря колегата благодаря, господин председател. Ние приветстваме пътната карта за единното транспортно пространство бих искала да призова комисията предложенията за отваряне на пазара да не доведат до социален дъмпинг, нито до частен монопол, който би влушил условията на труд, както и на качеството на транспортната мрежа. Ето защо новите държави членки би трябвало е, да бъдат включени в следващото многогодишно споразумение, защото транспортната мрежа в новите държави членки трябва да достигне а, е, и да навакса. Транспортът не се използва достатъчно в Дунавския и Черноморския район това може да се постигне чрез развитие на различните видове транспорт. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Бялата книга от 2001 година е, не проявяваше достатъчно силна воля в областта на изпълнението. Ние трябва да упростим законодателството по отношение на условията на труд, вътрешното поемане на външните разходи и подобряване на достъпността за лицата с увреждания. Развитието на различните видове транспорт, единното, е, европейско ниво и други могат да създадат едно по-устойчиво пространство. Ще намалее броя на жертвите по пътищата. Също така, държавите членки трябва да проявят е, по-силен ангажимент. В противен е, случай можем да се окажем след 10 години в транспортна криза. Благодаря. Давам думата на Изабел Дюран за една минута. Господин комисар, драги приятели, конференцията в Дърбан приключи. Успяхме да избегнем провала и това се дължи на Европейския съюз. Бялата книга, според мен, господин комисар, да има шанса да направи нещо подобно в областта на транспорта, тъй като смятам, че енергийната ефективност, новаторството, развитието на различни видове транспорт, енергийната ефективност, всъщност това е изключително важно. Виждаме, че благодарение на енергийната ефективност могат да се създадат нови работни места. Призовавам ви, господин комисар, да проявите кораж, дори дързост вие имате възможността с тази бяла е, книга да направите повече, да поставите акцент върху новаторски практики, да промените нашите навици и аз мисля, че това е в, е, това е от полза и за качеството на живота и на околната среда. Председателят давам думата на господин Пашка úsilie o vytvorenie jednotného európskeho dopravného благодаря, господин председател. Усилията за изграждането на единно европейско транспортно пространство са подчинени на една амбициозна цел, като се имат предвид недостатъците на нормативните уредби на държавите членки. Една от основните предпоставки за изграждането на единно транспортно пространство е постигането на разумно хармонизиране на нормативните уредби за различните видове транспорт. Хармонизиране, което да не води до прекомерни ограничения. Чрез един подобен подход не трябва да хармонизираме единствено правилата за прилагане. Особено голям е делът на транспорта във въглеродните емисии, така че усилията ни за намаляване на емисиите в този отрасъл трябва да продължат. Благодаря на колегата. Думата има господин Мелцер. В Бялата книга за транспорта се посочват същите цели, които си поставихме и преди 10 години. С други думи, създаването на единно европейско транспортно пространство може да се нареди сред проектите тук в Брюксел, които не са постигнали особен успех. Създаването на такова единно пространство, като например единно пространство на въздушния транспорт – не се ползва с особено голям успех. Не сме постигнали особен напредък. Не знам дали не са и малко нереалистични целите ни за намаляване на емисиите. Не бива да поставяме ударението върху действията в областта на климата, а по-скоро върху потребностите на гражданите от мобилност, както и върху економическия ръст. Председателят господин Николашик. Vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každodenného života občanov. Благодаря, господин председател. Политиката в областта на транспорта, един отрасъл, който е обвързан с ежедневието на гражданите и европейската економика, трябва да заложи именно на тези връзки. 10 милиона работни места – това е броят на работните места в областта на транспорта. Този отрасъл допринася за повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз. Качеството на транспортната инфраструктура е нещо, от което зависи значимостта на Европейския съюз в световен мащаб. Европейският съюз се нуждае от едно добре функциониращо единно транспортно пространство, основаващо се на оперативна съвместимост. Ограниченията, които се поставят от отделните държави членки, трябва да бъдат преодолени, така ще преодолеем и разликите между отделните региони. Не трябва да има конкуренция между отделните видове транспорт, напротив, те трябва да се допълват. pritariu daugeliui komisijos baltojoje knygoje pateiktiems конкуренци... Аз съм съгласен с повечето от предложенията в Бялата книга. Подкрепям инициативите, идеите, насочени към премахване на пречките в транспортния сектор. Мисля, че е много важно всички транспортни системи в държавите членки да бъдат свързани. Ето защо е необходимо да насочим усилията си към изграждане на паневропейска транспортна система. Това предполага по-добро освояване на европейските средства. Много важен въпрос е и сигурността в транспорта. Друг приоритет е системи, транспортните системи да бъдат свързани с тези на трети страни това е, означава да се подобрят е, връзките по границите с е, най-близките ни съседи. За да изпълним целите си, имаме нужда от кораж. Благодаря, господин Лухан. Благодаря, господин председател, господин комисар. Транспортът е, не може да се каже, че признава граници. Ето защо имаме нужда от мерки за повишаване на ефективността. За съжаление, една от основните пречки пред създаването на единно транспортно пространство са големите различия в качеството на инфраструктурата между източна и западна Европа. Това е причината, поради която е, изоставащите региони трябва, според мен, да получат значително финансиране от общността. Подобряването на достъпа и повишаване на качеството на инфраструктурата ще засили конкурентно способността в тези региони и в крайна сметка по косвен начин ще повиши конкурентно способността на Европа. Председателя, благодаря колеги, за това, че се постарахте да спазите ограниченията в времето и за това, че не се е, сърдихте, когато ви прекъсвах. Стигнахме до края на спонтанните изказвания. Сега давам думата на комисария Сим Калас да отговори. Заповядайте. Благодаря, Разбираемо е. Аз, аз добре разбирам мащабите на транспорта. Това пролича от всички изказвания. И наистина, колко много има да се направи, за да се подобрят различните елементи на транспорта. Да не говорим, че прозвучаха и противоречиви е, думи, в смисъл, че е, европейският транспорт е, и така вече е прекалено регулиран и не се нуждае от повече регулиране. Какво всъщност да направим? Не ни ли е нужно наистина това единно европейско транспортно пространство? И ако проектите не, са, не се реализират с темповете, с които бихме желали, следва ли да ги изоставим? Според мен не. Ние би трябвало да запазим амбициозните си намерения и настойчиво да ги реализираме. За две минути не бих могъл да навляза в големи подробности, но веднага искам да посоча, че в много добро сътрудничество работим с Транспортната комисия на Европейския парламент. Че много сме разговаряли и ще продължаваме да обсъждаме и то конкретни нормативни предложения. Току-що чухте за предложението за преработка на първия пакет нормативни актове в железопътния транспорт. И видяхте е, колко много са противоречията в този особено фрагментиран подотрасъл на транспорта, колко много са противоречивите интереси. И ако много от вас посочиха, че в Бялата книга се заявява намерението да се увеличи е, броя на нормативните актове, аз не виждам как. Напротив, е, операторите, хората от отрасъла най-вече се оплакват от многобройните сертификационни, разрешителни и регистрационни режими. Е, така че една нова сертификационна система за подвижните състави в Европа би била нещо изключително полезно. Това повече регулиране ли би било или по-малко регулиране? Аз мога да ви уверя, че комисията се опитва да създаде нормативна рамка за развитието на транспорта, която е, да не е бюрократична, доколкото това е възможно. Трябва да е, решаваме въпроса за задръстванията по транспортните мрежи, е, за тяхната пропускателна способност, за емисиите е, на парникови газове. И ако не намерим отговори на тези въпроси, ще е, разочароваме очакванията на всички, които гледат към нас. Така че нека работим по конкретните нормативни предложения. Следва, вече се работи предложение за трансевропейска е, железопътна мрежа proposals and railway proposals are following, again we have a possibility to discuss how... И много и много е, ще бъдат е, предложенията от наша страна е, с грижата да преодолеем националните технически и политически различия между транспортните системи. Благодаря. И сега в заключение на разискванията давам думата на докладчика за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря на всички колеги за направените бележки. Показаното от господин Кукан, разбира се, транспортът в много голяма степен е в услуга на хората. И ако го приспособим към потребностите на хората с увреждания, трябва да го приспособим и към потребностите на семействата и на възрастните хора. Не изготвяме регламенти само за е, директиви, извинете, само заради самите директиви, а защото сме убедени, че приемането на законодателни актове на Европейския съюз ще бъде много по-ефективно в сравнение с националните нормативни уредби. Гражданите и, държавите членки нерядко заявяват, че Европа ги затруднява със своите правила, че искат да следват само своите национални разпоредби. Но това не е възможно някои колеги тук в парламента и най-вече някои държави членки малко неразумно подхождат към предлаганите от нас законодателни актове. Понякога не можем да постигнем споразумение. За някои, в случая така наречените еколайнери са превозното средство на бъдещето, други обаче смятат, че те вредят на околната среда. Мисля, че в Северна Европа би било доста разумно да се използват еколайнери, за разлика от Австрия. В такъв случай не би трябвало да се предвиждат разпоредби в директива. Господин комисар, още от утре ще започнем практическа работа. През следващите години, както в областта на интермодалния транспорт, така и в областта на опазването на околната среда, ще е много важно да разработим инструменти за организирането на отрасъла на транспорта в отделните държави членки. За целта трябва да си сътрудничим с вас. Мисля, че трябва да заложим на разпределянето на видовете транспорт в рамките на трансевропейските транспортни мрежи. Такова предложение за изменение бе внесено. Благодаря ви за коментарите. Председателят, благодаря на господин Грош. Дебата и е, Гласуването ще се състои утре в 11.30. El punto siguiente del orden del día